Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Скъпи колеги, заповядайте, вземете места. Имаме един доста недълъг дневен ред, но пък нямаме много време. Така че е време да започнем работата на нашата комисия за предпочитане на време. Заповядайте. Във всеки момент ще дойде и господин комисарят с което ще имаме възможност преди това да отметнем гласуванията. La séance est donc ouverte. Je veux saluer. започваме заседанието. Добре дошли на всички. Съставът ни в момента е смесен. Тоест с колегите, които заседават в тази комисия от 2014 и неколцина от ново избраните е, депутати от току-що приключилите европейски изпити, е, избори, извинете, и които сега се присъединяват към нашата комисия. Добре е дошли най-сърдечно от нас. Аз ще председателствам последното заседание, на което съм председател. Така се чувствам емоционален такъв смисъл. Дневния ред, припомням ви, че трябва да спазваме е, графика, защото в 15.30 господин комисарят ще ни напусне, ще има и един малък коктейл, за да отбележим края на нашата работа. La Commission des budgets mais que nous aurons une conférence de presse à 14h45 par conséquent 14.45 ще има пресконференция, така че ние трябва да приключим след час и 15 минути. Започваме с трансферите 6 и 7, особено C7 от Европейския парламент. След това ще разгледаме заедно точка 4 и 5, коригиращите бюджети и бюджета за 2020. И е, това ще се случи с една презентация от комисар Ротингер и ще обсъждаме двете точки заедно. Ако нямате възражение, с това ще приключи нашата работа и ще приема, че а, дневния ред е одобрен. Очевидно е одобрен. Получили сте и протокола от 11 април. Ако нямате коментари, ще считаме, че е прият. Приема се протокола. Трета функция от бюджета от 2019 няма трансфери. Затова преминаваме към седма точка. Други е, функции. Господин Рубик. Той ще бъде в залата във всеки момент. Докато го изчакваме, ще дам думата на комисията. Personnel, ou on la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 Става дума за точката, която е свързана с щатния персонал. Господин Румих току-що влиза в залата. Той ще вземе мястото си и ще ни представи набързо предложението за трансфер. Пол Рубик, chers колег, vous avez la parole. Колега Рубик, имате думата. Yes, first of all, many thanks. Möchte mich recht herzlich bedanken. Първо, благодарности за организирането на заседание точно в средата на обедната почивка. Това е добре, защото така започваме новата си работа напълно възстановени последните пет години много добре успяхме да се справим с изграждането на една добра основа за следващата многогодишна финансова рамка. Трансферите за бюджет 2019 не е голям проблем. Става дума за трансфер C7 от бюджетен ред 14 1400. Генерален секретариат налага се увеличение на бюджета с 1 милион и 104 хиляди евро с цел да се посрещнат изискванията на новите правила, свързани с стъжантите. Има също и назначени нови служители на договор, временен договор, които не са били включени в предварителното планиране. Отправих въпрос по този повод и е ясно, че е, е, се е наложило да има такива назначения. Също е имало разход за уроци по езици за евродепутатите, по-големи разходи са били направени и за писмени преводи, а също и чисто технологични разходи в обслужване на персонал. Пет различни бюджетни реда ни осигуряват спестени средства, предимно от ред 1200 от заплати – Оттам идва по-голямата сума. Също ред 2013 телекомуникации. Оттам също са е, били спестени 68 000 евро. и също така има осъществени економии от е, представителни дейности 36 000 евро Отреда за разходи за семинари, там са спрестени 100 000 евро. Тоест, е, аз давам съгласието си да бъде направен този трансфер – и се обръщам към колегите депутати да го одобрят. Благодаря. се в сянка. Имат ли коментари? Не виждам никой да иска думата. Някой друг иска ли да коментира? Не, ако няма възражения, доколкото нашия докладчик ни призовава да одобрим предложението, можем да приемем, че е, тези трансфер, предложени трансфери се одобряват. Във всяка секунда ще се появи е, комисар Отингер. Е, той предупреди, че ще закъснее с няколко минути. Днес комисията е заседавала по проекта бюджета 2020 и коригиращия бюджет за 2019. И във всеки момент господин комисарът ще дойде да ни уведоми. Той е, така ни оказа уважението да не съобщава директно на пресата веднага след решението на комисията – а, да дойде при нас, защото ние изключително се интересуваме от тази тематика. За това пресконференцията е отложена чрез 14 часа и 45 минути. Сега, много сърдечно добре дошъл на господин Оттингер. Добре дошъл, господин комисар. Казах, че ние оценяваме много високо е, че, е, фактът, че вие е, запазихте първо за нас възможността да ни съобщите новината за бюджета и се въздържахте да я оповестите на пресата. Отложихте пресконференцията за 14.45. В такъв смисъл Имаме един час и няколко минути, за да ви изслушаме, както и за проекто бюджета за 2020 и коригиращия бюджет за 2019. Forcément structuré, след това ще проведем така един структуриран диалог по тип пинг-понг разговор, съвсем на бърз коментар и бърз отговор от страна на господин комисаря. Заповядайте, господин комисар. Verehrter Herr президент, Damen и Добре дошли. Е, добър ден, е, дами и господа, уважаеми евродепутати. След е, дълга подготовка в последните няколко седмици, комисията представи проекта бюджета за 2020. Решението е взето и аз сега искам да ви го представя. Става дума за Последния бюджет, изготвен от комисията Юнкер, за финансовата рамка, която приключва 2020. Целта е да има приемственост да в приоритетите, ключовите приоритети, младите хора, климатичните промени, е, растежа на економиката – Очертаваме, освен ключовите приоритети, някои нови моменти. Е, Корпуса за солидарност на ЕС, Frontex, Frontex, извинявайте, и други. Mit diesem Haushaltsentwurf auch eine Brücke zum nächsten Haushaltsrahmen. С този бюджет се доближаваме и до следващата многогодишна финансова рамка. Така слагам един мост към нея с акцент върху развитието. В рамката след 2020 този момент ще бъде застъпен много пространно. Проекто бюджета е изготвен в момент, когато Обединеното кралство беше член на Европейския съюз с пълните, е, пълно полагащите му се права и задължения. Комисията и е, министър-председателя Тереза Мей е, постигнаха споразумение за последващи плащания през следващата година – като съответните програми бяха приети още от 2013 с съгласието на Обединеното кралство. За момента няма очертаващи се бели полета в бюджета на следващата година. Ако обаче Брексит ще се случи по неорганизиран начин, ще трябва да се е, преработи и проекто бюджета това ще се случи е, след октомври. 68 милиарда евро е предложението за 28 страни членки. Процент е 0,99% от БВП. В сравнение с 2009 тогава плащанията са били 0,9% от брутния вътрешен приход. Що се отнася до плащанията в следващите години, предвиждаме увеличение 3,5%, което е, ни води до 0,99% от брутния приход на Европейския съюз 168 милиарда. Маржа идва от програмите, кохезионните програми. А увеличените разходи идват и от плащанията по тези програми. Хоризонт 2020 има увеличение от 6,4% и има предвидени средства 13,2 милиарда. Козме също се увеличава, Галилео, Европейския фонд за солидарност, инструмента за свързане на Европа. Всичко това е, са осигурени средства. 200 милиона има неизползвани средства, примерно от инструмента за свързване за Европа са прехвърлени в Еразъм Плюс, Косме и други, където съответно средствата се увеличават. Ако трябва да коментираме средносрочния преглед, съвета и парламента тълкуват данните по различен начин. Член 153 също поставя един деликатен въпрос. Това е от регламента. Там съвета и парламента бяха в сериозно разногласие. По този член се предвижда да се използват средства от предходна година и да се предоставят за научни изследвания отново. В такъв смисъл Би следвало да се опитаме да постигнем съгласие по, пред... по вече отхвърлените от съвета предложения, за да можем да предоставим тези средства. Те не са огромни. И по този начин ще видим дали и съответната разпоредба в финансовия регламент ще може да се използва. Плащанията са увеличени с 6,4%. Програмите в момента се развиват напълно нормално. И последните цифри ще бъдат отчетени в следващата година в настоящата е, бюджетна рамка, те ще излязат е, в е, перото плащания. По отношение на средствата за съвет, по отношение на съвета там няма изненади. Средствата за действия за климатични програми, там ще има инвестиции. Трудно беше началото поне, защото беше въпрос да разберем коя програма влиза директно в идеята защита на климата. 21% от общия бюджет са средствата – предвидени за следващата година. И след това тази сума ще спадне до 19%. Т.е. средно се получават тези 20%, които бяхме предвидели. 25% се споменаваше като цифра в консултациите. Ние миналата година установихме, че с повече технологии и с повече инструменти можем да направим и повече за бъдеще. Функция 3. Да приключиме с настоящите мерки 780 милиона 5,6% увеличението за плащанията. Това е свързано с различните мерки. Финансирането на Frontex и Агенцията за брегова охрана – и системата ETIAS. За данни за пътниците. Всичко това се покрива. Бих искал да спомена, че ще има и средства за втория транш по инструмента за Турция. Той се предлага в тази рамка. Ако погледнем помощта за Турция, това е сумата за 2019 година. Същата се предлага и за 2020. Заложили сме по-голяма сума, ние като комисия, но пък съвета реши да намали тази сума и тази година, 2019, не е била намалена. И това е сумата, която сме предложили и за 2020. И така че всички разходи, които не са свързани с заплатите, са замразени във всички институции. Не са променени бройките в щатното разписание. След това за доставки. Нещата там са постоянни, имаме пенсии. Те се покачиха 7,1% във всички институции. Така че трябва да кажа, че е време при следващата рамка да се заложи средства за пенсионен фонд. Имаме нови членове. Както и демографската тенденция е такава, че ще има все повече хора, които ще са в пенсионна възраст през едните години. Това може да е плюс 10% или повече от 10%. Така че трябва да се мисли за пенсионен фонд, така че максималната тежест 2030 е, година да бъде поета. Още от сега трябва да започнем да го направим, за да се направи такъв фонд и всичко да е балансирано. Годишното увеличение е контролирано. Ще предложа нещо на съвета по този въпрос. Това са основните цифри. Имаме ясен план за действие. Септември, октомври ще продължим работа. Ще има след това процес за помиряване на позициите. Той отново ще е през октомври. Ако новата комисия първо се избере председател, разбира се, та ако се избере своевременно председател на комисията, комисията заработи, то помирителните комисии на 19 октомври, които започват, които трябва да приключат през ноември, ще трябва да бъдат покривани от две комисии. Трябва да направим така, че непознати хора в комисията да не създават проблеми и да има един добър бюджет за 2020. Merci, monsieur le commissaire. Merci pour cette présentation parfaitement claire. Благодаря ви за тази презентация, съвсем ясно, ясна. Комисията ще направи така, че да можем да работим заедно и член 15.3 от новия финансов регламент да работи. Померителните заседания се надявам да приключат а, преди паузата. Сега имаме три предложения за корективни бюджети за 2019 година, така че може да продължите. Darf ich das Wort nehmen? Die question vient après. Tu auras la parole après. Ähm, gestatten Sie mir, Ihnen auch die Entwürfe von drei Berichtigungshaushalts... това са проектодокументите за три коригиращи бюджета за настоящата година. Европейската комисия прие тях през април 2019 година. Имаме тук това е проекто коригиращ бюджет, който се занимава с един излишъци от 2018 година. 1,8 милиарда са те. Това са приходи от глоби и наказателни санкции. След това, преди няколко дни се прие този текст, като идеята е като част от консултациите се постигна съгласие между съвета и парламента, по което Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс ще се увеличат с 100 милиона. А, така че това беше много важно за вас, казахте тогава. И за това се предложиха 80 милиона за Хоризонт и 20 за Еразъм Плюс. Изпълнението на Еразъм Плюс е в началото на годината. Имаше ограничени възможности по-настоящем, но мисля, че е, може да се прояви гъвкавост. 80 на 20 може да се раздели този бюджет съвсем естествено. И в коригиращия бюджет, който приехме в края на май, по Фонда за солидарност за Румъния, Италия и Австрия. Тези страни имаше е, бедствия, наводнения, е, свличания 2018 година и за това е нужна финансова помощ. Затова ви молим да одобрите, всъщност да разгледате тези планове е, положително и да ги приемете. И така, сега ще има въпроси и отговори. Искам да ви припомня, че сме избрали процедурата пинг-понг. Това означава, че трябва максимално бързо и кратко да се даде въпроса. Комисаря трябва да отговори също кратко и бързо. Първа е Моника Холмайер, която е наш рапортьор или докладчик за съответната година. Имате 5 минути за въпрос и отговор. Благодаря, председателю. Добър ден, колеги. Добър ден, господин комисар. Радвам се да ви видя отново, господин комисар, тук на последното ни заседание. Искам да ви благодаря за съвсем ясното представяне на проекто бюджета. Едно А е изключително важно за мен като бюджетен ред. То е нещо положително. Ние винаги сме появявали голям интерес. Се радваме, че има такова увеличение наистина. Еразъм Плюс също получава 100 милиона. Ще видим какво ще означават точно тези 30 милиона. Трябва да направим така, че те да отидат в сфери, които са важни за Европейския парламент. Така или иначе нещата изглеждат много добре. След това имаме увеличаване на средствата в 1Б, инициативата за младежка заетост. Може ли да ни каже комисарият нещо повече за успеха на програмата, тъй като бе, имаше тук отправени различни критики, има ли подобрения, тази процедура за подобрение как изглежда, изглежда ли, изглеждат ли нещата по-добре, има ли успех, помага ли се на млади хора наистина да излязат а, на пазара на труда. Ще е добре да получим малко повече информация в тази посока. След това, що се отнася до Турция, мисля, че е добре, че се запазват нивата от миналата година. Но когато говорим за идната година, 2020, е, бих искала да разбера дали средствата, е, какви са всъщност точно средствата за Турция и дали тези средства за Турция ще се използват е, за разходи, които бихме искали да бъдат направени. Има много партньори, с които работим, които се занимават с права на човека и съответно те биват критикувани много и от Турция и затова ме интересува къде точно ще отидат парите. След това механизма за подпомагане на бежанците в Турция, там има свиване на бюджета. Това нещо нормално ли е? Не съм погледнала подробностите, преди половин час научих всъщност какво се случва. Просто питам дали това отговаря на постигнатото съгласие с съвета. Съветът като че ли винаги налага тежеста върху нас, а не върху себе си, което не е много така добре като отношение. След това пенсионният фонд. По това всъщност въпроси, но искам да изразя личното си мнение. Смятам, че е много важно това да се случи, защото това може да допринесе за едно консолидиране през идните години. Така или иначе това ще трябва да бъде обсъдено в Европейския парламент. Така или иначе също смятам, че Комисията предпочита да работи върху някакви конкретни цифри, а не да се оставят задължения открити, отворени и неразрешени. След това, що се отнася до бюджета, смятам, че трябва да се изчака и да се види какво ще се случи, когато стигнем до тези 89 поста и всички служители на договор. Ще видим какво ще се случи там, защото аз лично не съм получила много информация за това. Ще видим какво ще случи 2020 година. Евентуално господин Рубих може да му каже нещо по въпроса. И така, сега нямам някакви големи въпроси. Благодаря за ясното представяне. Мисля, че това е много полезно за нас. Основните ни въпроси ще се съсредоточат върху три Трета рубрика – бежанците и дали има достатъчно финансиране за настоящите програми и след това ЕОЛИЗа. Има ли достатъчно средства за всички програми, които са предвидени за ЕОЛИЗа? Благодаря. Благодаря, госпожо главен докладчик. Господин комисар, имате думата за отговор. Председателю, госпожо Холмайер. Имахме някои административни трудности в някои от държавите членки, които бяха засегнати, но смятам, че последните две години опитът, уменията значително се подобриха. Гърция, Испания и така нататък бяха държавите и те наистина работиха много-много добре. Средствата много ефективно и ефикасно бяха разходвани в тези страни. Можем да кажем съвсем ясно, че последните 6 години броят на младежите, които не работят, е спаднал от 24 на 14%. Е, става дума, разбира се, че това се дължи единствено и само на нашата програма. Не, но нашата програма изигра самата тя също много важна роля. Финансирането за Турция, е следващия ви въпрос. Мисля, че ще ви изпратим доклад дебата за това, кои програми и проекти ще бъдат финансирани от нас там и какви очаквания имаме от тези проекти през а, идната година, за да сме сигурни, че това, което искаме да постигнем, все още може да бъде постигнато. Може да се погледне това, когато провеждаме тристранни срещи или по време на помирителните заседания. И така ще могат да се вземат решения за сумата за 2020 година. Помощта за бежанците, която отива в Турция. Там има различни траншове. Това в момента е по поети задължения, бюджетни кредити задължения, не по плащания, но ще трябва да бъдат взети и конкретни решения. По-настоящем Турция е партньор в финансирането на лагерите, на сигурността, на настаняването. С този бюджет и с тези плащания ние ще изпълним своите задължения, които сме поели. Но какво ще се случи през едните години, можем само да очакваме и да видим.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 като че ли по време на вашата презентация не чухме за другите институции, по-късно ще се занимаем с това, но други институции, другите институции също са излезли с, с своите проектобюджети и смятам, че е важно да направим така, че всички ресурси да се употребят за целта, за която са заделени, както и че всички институции могат да се съсредоточат върху най-важните си задачи. Всъщност това поискахме да направи и главния секретар на парламента, комисията трябва да направи същото. Нужно е да работим заедно като институции, така щото да има енергия, както а, и спестявания. Казах го преди 10 години, това още когато бях докладчик и тогава мисля, че направихме точно това и успяхме да направим големи спестявания, например при устния превод, защото институциите започнаха да работят в по-голямо сътрудничество една с друга, така че използваха съответно освободения състав. Това може да бъде разширено и допълнено. Евентуални спестявания могат да бъдат направени в е, Европейския парламент. Когато се подготвя бюджета, например. Щеше да е по-добре е, да няма такива фази, пролетна или друга. Важно е институциите работят добре и цялата процедура да работи добре. Трябва да видим къде сме направили съкръщения в институцията, във всички институции, извинете, защото смятам, че в някои случаи това е довело до проблеми. Има институции, например, които работеха много ефективно и ефикасно и те бяха задължени да направят също спестявания, което се оказа доста сложно за тях. Например, ня... част от превода за някои институции бе премахнат, след това трябваше наново да се организира превод и така нататък. Те ли иначе, благодаря ви. Имате ли какво да кажете, господин комисар, е, в отговор на казаното от господин Манка? Отбелязвам си казаното от господин Манка. Искам да му благодаря за положителната оценка. Всичко, което каза той, ще бъде взето предвид. Готов съм да говоря с всички ви, чисто неформално. Ако искате някакви подробности по каквото и да е, или пък ако искате да говорите с експертите в моята генерална дирекция, винаги можете да го направите спокойно. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Виоти е нашия докладчик за 19-та година. Той може да зададе своите въпроси и да получи отговор господин Виоти отсъства. Съответно, колегата, който го замества, също трябва да спази този график. Благодаря. Може би ще спестя малко време. Имам въпрос за 6 милиона. Не сме говорили как ще се разпределят те, защо бях разпределени 80 на 20. 80 за хоризонт 20. 20. Има част от тях, които ще отидат към бюджетен ред, които към момента не са използвани. Все още ако не греша, не знае какви са намеренията за финансиране. И последния въпрос е защо няма плащания с плащанията, от тези 100 милиона евро. Мисля, че спестих време. Поздравления! Господин комисар, имате думата. 100 милиона отразяват споразумението, постигнато през есента на миналата година. Разпределението 80-20 може да бъде преразгледано, но беше взето решението на базата на числата, с които разполявахме. 4-2-1 се отнася до общите средства, които са налични в бюджета. Знаете, че над 13 милиарда бяха заделени за Хоризонт 2020 и 2, и нещо милиарда за Еразъм. Така че разпределението 80-20 означава подсилване на това съотношение. Ако имате някакъв проблем и искате това съотношение да се промени, можем да го направим. Ние искаме 80 милиона на 100% да бъдат изразходвани за финансиране на проекти, свързани с опазването на климата. Решенията ще се вземат в ИТРЕ. Те ще имат дебат за по-конкретното разпределяне. Е, и така от 1 е, милиард и нещо Еразъм сега ще разполага със средства над 3 милиарда. Следващите е, изказващи се ще разполагат с по 2 минути и половина госпожа Мора. Благодаря. Това е последното заседание в този мандат на Комисията по бюджетите. Има по-особен характер, особено за мен, тъй като аз няма да съм тук следващия мандат. И искам да се възползвам от възможността взаимно да се благодарим за свършената съвместна работа по време на този мандат. Господин комисар, искам да ви благодаря за това, че бяхте на разположение на нашата комисия за отговорите, които давате на въпросите ни. Трите забележки, на които ще се спра накратко по предложенията на комисията, се отнасят в по-общ план за бюджета като цяло. И това е въпрос, който се поставя често от тази комисия след европейските избори. Трябва да го кажем а именно, че европейския бюджет не е достатъчно голям. Господин комисар, трябва да бъде значително увеличен с собствени нови ресурси, като данъци, за които толкова често сме говорили. Мога да го кажа от моя ми за да последен път тук. Втората ми бележка се отнася до това, което сме казвали мнозина от нас за бюджет 2020 също въжи. Има инструменти, които могат да се използват. Приветствам факта, господин комисар, че член 15.3 ще бъде задействан в бюджета за 2020 година. И бих искала да разбера по-точно към сте оценили 72 милиона, за които стана дума, тъй като има неизползвани средства за над 400 милиона. И в заключение искам да кажа, че разбира се, Европейския парламент има възможността да се опрем а, на принципа на съвместно вземане на решение по време на помирителната процедура по бюджета и в тази рамка е важно и двете страни да имаме предвид, че Европейският парламент трябва да участва активно за да има обективен характер тази процедура. Позволя, искам да пожелая ползотворни преговори в следващия мандат и искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Вие не използвахте използвахте част от неизползваното от госпожа Гардия Забал време. Уважаеми колеги, Обикновено може да разпределим 1,8 милиарда за 5-3. Голяма част идва от рамкова програма 7 по проекти в областта на научните изследвания. От 72 милиона сме задействали само това, което беше определено за Еразъм 2020, което може да бъде прехвърлено за следващия период. Така че не сме стигнали чак толкова далече до 2018 в хоризонт 2020. И е, така сме стигнали до тези 72 милиона евро. Благодаря ви, господин комисар. Господин Кьомел, господин комисарио, благодаря ви за направената презентация. Искам да спомена две неща. Първо, опазването на климата. То не само, че трябва да се занимаем с този въпрос, но трябва да държим сметка за неговата актуалност. И искам тук да подчертая, че има огромна опасност много от нещата да бъдат просто с етикет климатични изменения. А всичко обаче, което е тясно свързано с климата, трябва да бъде запазено. Трябва да има ефикасна, устойчива програма. и да бъдат заделени средства за тази цел. Трябва да проявим солидарност в Европа, но не трябва просто да разпиляваме средства навсякъде. Има много страни, които са свършили огромна работа в тази област, например в областта на изолацията, други държави са направили по-малко, така че има повече смисъл да се харчат тези средства там, където не е направено много, защото ще има по-голяма възвръщаемост това, което сме вложили. На следващо място – миграцията. Господин комисар, считате ли, че има някаква възможност разходите за миграцията да бъдат обвързани с условия, с реална политическа воля от страна на Европейския съюз да определи една истинска стратегия, която да се прилага на практика? Трябва да призная, че съм силно обезпокоен, тъй като ще имаме 10 000 нови работни места за Frontex, но всъщност никой в Европейския парламент знае какво ще се направи точно, тъй като няма ясна политическа линия. Можем да създадем и 100 000 нови работни места, без да се подобри изобщо положението. Аз напускам парламента тази година. Искам да ви благодаря на вас, господин председателю, на вас, господин комисар, на всички колеги и в частност на служителите. Аз съм работил тук 5 години. Това беше отличен период за мен в личен план, въпреки не съм била в мнозинство от идеологическа гледна точка. Господин комисар, накратко, ако може за отговор. Опазването на, на климата е много вълнуваща тема по-настоящем. Ние сме направили проверка по всяка програма, по всеки проект, за да преценим дали има отношение към климата и по какъв начин. Освен това, Сметната палата също направи своята проверка. 25%, които се предлагат за следващия период, бяха приети. Някои казват, че държавите членки са твърде амбициозни, други обаче твърдят обратното, че не отиваме достатъчно далече. Ние а, сме предложили 25% за да могат да се обхванат различни програми. Има такива, които не се възползват от тези 25%, въпреки че те допринасят за опазване на околната среда. Например, мерки за създаване на работни места, също програми, които са свързани с сградния фонд. Например, 60% от техните разходи могат да бъдат признати за такива, които имат отношение към климата. Разбира се, напълно е възможно да бъдат взети решения в това отношение. Въпросът е обаче какво се прави с средствата и къде можете да имате най-голям ефект. Ако имате едно евро, може би е добре да го похарчите някъде извън Съюза, да речем в Африка. Трябва да се видят средствата по региони и страни в сферата на регионалната политика. Да е ясно кой регион колко средства получава. Да вземем за пример Малта – Ако една страна не е подготвена да освои средства по хихизионната политика, тези средства може да бъдат предоставени на друга страна. Принципа «искам се обратно парите» е доста широко разпространен и хората искат да се получат обратно парите. Това е обаче дебат, който вече е в ход и не бива да забравяме, че голяма част от средствата за преминаване по по-екологична енергия, например в е, Германия, могат да имат по-силен ефект. Например, слънчева енергия може би най-добре да се произвежда в Испания, където има повече слънце. Също е важно да се види кои са най-добрите места за изолиране на сградите, за да се спести енергия. За вас 25% са твърде амбициозни, други а, имат обратното мнение. Относно Frontex а, не е взето окончателно решение. 10 000 е просто а, предвидено, но все още не е решено. Разбира се, те трябва да поемат практически задачи, да не бъде само консултативна агенция, защото няма да има смисъл а, тогава да има тези допълнително 10 000 служители. Кипър, Малта, а, Кипър, България, Гърция. А, това са страните, а, които трябва да решат. А, дали тези европейски служители ще им дадат добавена стойност над това, което предоставят местните им служители. Ако възприемем създаването на тези 10 000 работни места в Frontex, тогава трябва да разгледаме целият пакет, свързан с ресора на моя колега комисар. Господин Торвалд има думата. Аз разгледах частта, отнасяща се до климата. И там виждаме, че има напредък. Има някои съмнения, свързани с програмата, например с електроенергията. В Германия, може би, от най-мръсните източници в сравнение с други части на Европа. Нещо, което също ме смути с сроковете. Комисията говори за една бърва помирителна процедура. Има една австрийска книга от Карл фон Факремер, 1827 която е поучителна. Ние имаме новоизбрани членове на парламента и се надяваме, че много бързо могат да пристъпят към работа. Благодаря ви, комисаря, за отговори. Времето за обсъждане на бюджета 2020 ще отнема доста време от юли до края на октомври. Процесът е до голяма степен формализиран и е част от законодателната процедура. А помирителната процедура е изискване, което така или иначе се спазва. Тук се коментира, че не трябва да има забавяне в съвета, защото комисията няма да може да приключи. Но Обсъждането на бюджета се провежда в е, Страсбург. Така че е, в момента сме до известна степен е, така, заложници на това, което е предвидено по закон като график. И въпреки, че имаме голямо желание да имаме бюджет до ноември, Знаеме, че неколкократно до сега помирителните процедури не са се увенчавали с бърз успех. Ако мога да кажа няколко думи за това какъв ще е процеса, значи Комисията, ако не бъде създадена на 1 ноември, е, тогава действително процесът ще се проточи до края на ноември. До тук се изказаха всички докладчици в сянка за 2020 е, бюджета, сега вече за 2019 коригираш бюджет, господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Ако мога да започна с поздравления за господин комисаря. Благодаря, че сте готов да сте тук. Благодаря за ангажи... готовността ви, ангажираността ви. Имам един въпрос. Бихте ли казали, че по отношение на кредитите за поети за задължения бюджета е увеличен? Увеличен ли е или е намален? Виждам, че има увеличение според вас от 1,3%. Обаче се страхувам, че инфлацията ще е по-висока за този бюджет. Тоест, в такъв смисъл, вие бихте ли казали, че се увеличава бюджета или се намалява? Второ, говорихте за борбата с климатичните промени. Euh, je constate que pour le cadre financier pluriannuel qui vient de se terminer, за приключващата многогодишна финансова рамка изобщо не спазихме целта от 20%. Последните две години доста подобрихме резултатите, но като цяло сме около 19,4%. Тоест не сме си постигнали целите и в следващата многогодишна финансова рамка трябва да увеличим амбициите си. Комисията би следвало да а, е, ясно да разгледа съответните програми, по които се отчитат тези проценти, така че да сме наясно в края на краищата това, което се прави, влиза ли в е, съответните статистики. И си позволявам да, да задам и критични въпроси защото ние не сме тук единствено за да ви хвалим в Комисията по бюджетите. По отношение на Африка, казвате, че подкрепата ще продължи. В края на кращата комисията трябва да е много по-решителна тук. Като се има предвид е, колко, се, колко нараства броя на бежанците от е, тези страни, проблемите в Африка, е, ние трябва да работим повече. Има и нови технологии за помощ за развитие. Мисля, че в следващата годишна, многогодишна финансова рамка ще видим някакъв отклас на тези проблеми. Благодаря. Аз се изказвам за последен път. Благодаря на всички колеги, които, с които работих с удоволствие в, тази, в нашата комисия и съм горд за това, че можех да допринасям за работата й. Monsieur комисар, Заповядайте за отговор, господин комисар. Господин Депре, поетите ангажименти, за, ако ги сравним между 2020 и 2019, трябва да ги е, сравняваме по конкретни пунктове. Защото е, в 2019 има поети ангажименти, в 2020 са само плащания – Затова през 2019 цифрите са толкова големи и след това съответните рубрики липсват в 2020. 1,9% е цифрата за ангажиментите – 19,7% е разхода за програми по борба с климатичните промени. Не е 20 вярно, но е доста близо до това. И е, това е постигнато в рамките на 7 години. в последните няколко години придобихме опит и считаме, че 25% е, е една амбициозна, но напълно постижима цел за следващата МФР. Готови сме да постигнем тази по-висока цифра. Ние ще коментираме и с вас тези неща. Имаме достатъчно опит. Доста неща са предвидени по Хоризонт Европа. Вие безспорно там също стана ясно, че има проекти, които допринасят за борба с климатичните промени. Така че трябва да има известно нагаждане в отделните про- програми, било то да се забързат или забавят, и ще постигнем целите. За Африка предвиждаме известно увеличение за кризата в Сирия, а също и за Африка. 2,8 милиона. Gegeben ist, äh, versuchen wir die и що се отнася до така най-горния прак на цифрите, се опитваме да постигнем максимално ефективно разходване на средствата. Независимо, че имаме установените ванни стойности, определено има увеличение – Балканите, източното партньорство са основни приоритети, а след това Африка и Близкият изток. Те също трябва да бъдат изведени на преден план. В съвета има съгласие за отпускане на допълнителни средства – съвета по общи въпроси постигна съгласие в такъв смисъл и аз считам, че от 2021 ще можем да бъдем по-активни в дейността си с нашите африкански партньори. Благодаря. господин Тарони има думата сега. Мерси, муселе президент. Just very quickly, colleagues. Господин Таран. Колеги, може би оставате с чувството, че не сме удовлетворени от постигнатото последните пет години, но нека ви уверя, че всъщност е постигнато много. И постигнатото е благодарение на сътрудничеството ни с господин Йотингер и всеки ден се моля – следващият комисар поне малко да се доближава до него в ефикасността му и готовността да работи с нас. Because... Коригиращия бюджет 2018. Там е, солидарността е основен е, принцип за Италия и би следвало да има повече бюджетна е, дисциплина за Италия, за Румъния, по-малко корупция, е, за други страни по-малко плащания на руски олигархи. Но, като подигнем темата климатични промени, аз бих предсказал, че ако, колеги, не можем да отделим 40% за политики, свързани с климатичните промени, е, през 24-та година зелените ще бъдат 51% от парламента. Ние не искаме да бъде толкова еднозначно множеството в парламента. Затова благодаря ви отново и до скоро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 25% е една доста амбициозна цифра и много от програмите са неутрални по отношение на климатичните промени, т.е. те не могат да бъдат използвани, примерно, за намаляване на парниковите газове. Но, както казах, дебатът продължава. 25% е само отправната цифра, не е финалната. Така че, ако парламента го приеме, ще бъде много доволни. Ако има и по-голяма цифра, толкова толкова. По-добре, благодаря ви за любезността. Пол Рубих сега има думата като докладчик сянка. Благодаря. Две минути имате, господин Рубих. Тези 89 поста за служители на договор. Очевидно всички възможности са били използвани за преместване на хора от други постове. И когато започне дейността на новия парламент, отново ще направим оценка дали са необходими е, целият този брой постове. Когато започнем преговорите по бюджета, ще бъдем наясно с това. Благодаря на господин Отингер за е, задействането на член 15.3 за научните изследвания. Необходими са ни тези средства – това отговаря и за целите за развитие и устойчиво земеделие, е, както и за постигане на е, други цели. Много е важно и помощта за Африка. После проблема с е, увеличаването, увеличението на пенсиите. Би следвало да има общ е, пенсионен фонд на европейско ниво. Е, в Европейския парламент се предвиждат намаления. Доста категории са засегнати от подобни намаления. Аз се обръщам към господин председателят Артуи е, по тази тематика. Много колеги тук отговарят за пенсионните фондове и е, когато аз имах нужда от данните, обаче нямах възможност да ползвам експерти. Получих официално писмо, че няма да мога да разговарям с експертите по тематиката пенсионен фонд смятам, че е възмутително. Има и е, разследване на правните служби или проучване и то не може да ни бъде предоставено. Това е абсурдно. Мисля, че то трябва официално да бъде достъпно за нас, защото то е важно и за бюджета 2020-2021 би следвало ние да имаме право да консултираме подобни е, проучвания. И накрая, след 25 години работа, искам да благодаря на всички вас. Прекрасни, възхитителни години прекараха тук. Постигнахме много повече, отколкото предполагахме. Продължавайте с работата. Гражданите имат нужда от нас. Госпожа Гресле. Ich möchte noch mal, lieber Paul Rübig, darauf hinweisen, dass Mitglieder des, des freiwilligen Pensions... Господин, нека да кажа на господин Рубик, че мерките по пенсионния фонд са съобразени с съответните развития а пък доброволното пенсионно осигуряване и съответния фонд е напълно различен от служебния такъв. Напълно съм възмутена от факта, от начина по който се говори за този е, фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Аз лично бях на мнение, че той трябва да прекрати е, дейността си. Първо, член 15.3. Това е в рамките на общата изискване за върховенство на закона. Важно е да се прилагат разпоредбите. Съвета успорва нашата трактовка. Ние лично считаме, че член 15.3 трябва да бъде задействан. Второ, споразумението за изтегляне от Европейския съюз на Обединеното кралство. Бюджета бе съставен а, с оглед на членството на Обединеното кралство. А, какво ще се случи след това? Аз вече загубих един бас с а, господин Артуи за това кога ще излезе Обединеното кралство. Дали ще се случи това през октомври или не, не знам какво, как ще се отрази това на бюджета също. Пенсионния фонд. Служителите, е, част от тяхната заплата се внася в този фонд, е, но е, парите, които те внасят, не отиват директно в фонда, те влизат в бюджета – за мен е необходимо да има фонд и тези вноски да влизат в този фонд. И за да бъде, е, за да има справедливост, по е, хората с по-низки заплащания следва да получават пълния размер на вноските си, когато прекратят работа познавам случаи, на хора, които са останали в бедствено положение, защото всъщност е, семейството е взело всички е, пари на куп и след това не им е дало възможност те да се ползват от тях. Така че не е въпрос е, да се намират е, нови пари, а да се използват по-удачно наличните. Председателят, благодаря. Ще чуем следващите два въпроса заедно. Благодаря, господин председателю. Много големи съжаления, че ви напускам. И това, че не мога да приключа мисията си по многодишната финансова рамка. Погледнах бюджета за 2200, си казвам, едва ли пък не, не съж... едва ли трябва да съжалявам, че си тръгвам. Увеличаване има на ПИП 0,80 също от БВ от брутния в национален, извинете, вътрешен. 0,6 остават. Виждам, че не можем Тоест, нямаме възможност да активираме нещата. Казахте, ще активираме, да. Опитваме се да активираме съответния член, който, за съжаление, бе гласуван от нашите институции, който не може да бъде активиран все пак в, за работа. Трети, четвърта бюджетна линия също ме вълнуват. Използването на бюджетните средства, особено, що се отнася до е, крайбрежната охрана в Либия или механизма за Турция, това не са само политически проблеми, а са етични проблеми. Но може би няма да е зле и да си тръгна. Подобно на моите колеги, трябва да кажа, че трябва да ви благодаря за това, че винаги бяхте готови да дойдете при нас. Но има политически проблем, който е по-голям в Европейския съюз, по бюджетните въпроси, който, за съжаление, не успяваме да разрешим. Искам да благодаря на всички служители на нашата комисия. Те работиха отлично, бяха отлични съветници, имах възможност да работя с тях. Благодаря на асистенците, на вас, господин комисар, на вас, господин председателю и разбира се на колегите. Ще цитирам господин Олбрихт, който последните пет години така вървяхме заедно по един път. Искам да кажа нещо, господин председателю, да бъдем по-дръзки, по-дръзки. Винаги да бъдем дръзки, защото тази асамблея, мятам, че трябва да работи така. Благодаря. Dernier intervenant, Monsieur Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Господин Фернандес, госпожо Тома. Не съжалявайте за нищо. Може да съжалявате тук там е нещо, но все пак, представете си, ако не бяхте тук, какво ще, да е положението? Знам, че щяха, щяха да са по-зле. Работихме отлично. Ще говоря на португалски. Например, констатация constatação já foi feita 0,9. Първото нещо, което искам да кажа е вече казано 0,9 заплащания, независимо от увеличението с 3,5%, що се отнася в сравнението с 19 та година. И от тук възлиза един въпрос. Имаме бюджет, който е много малък. Моята страна получава над 2 милиона на ден от този бюджет. с този малък бюджет как може да дадем по-голяма видимост? Как може да покажем голямата значимост на Европа? Още един въпрос. Право на нашия комисар. Тези 15,3 бяха запазени до края Искаме да се използва гъвкавостта, този марш за гъвкаве с 15 член, алинея 3. Още един въпрос, който е свързан с Африка. Трябва да се работи. Имаме фонд за устойчиво за развитие, план Юнкер за Африка. Как се развиха, например, самия план за Африка? Как според вас бе изпълнен? Трябва да се създадат препоставки, така защото младите африканци да могат да намерят работа в Африка, да живеят на своя континент, да има напредък, защото в противен случай няма да намерим никога каквото и да било решение на, мигратор... на миграционните потоци. Трябва и мир там. Така, благодаря на нашия комисар. Винаги е бил много смел. Аз се надявам този кораж, тази смелост да го намерим и у вашите наследници. Благодаря на всички членове на тази комисия и разбира се на председателя на нашата комисия, както и на всички, с които работих в тясно сътрудничество, на Жерар Депре, разбира се. Благодаря на всички ви. Мерси, месье комисар. Благодаря, господин комисар. Имате думата за отговор. Председателю, три неща ще засегна. 15 член, трета алинея. Вие си изпомняте в проекто бюджета за 2019 година предложението на Европейската комисия от май миналата година а, не бе включено т.е. този е, член е, дойде през август при нас, т.е. влезе в сила и можеше да се използва. Що се отнася до помирителните ни срещи, ние предложихме финансиране посредством този член. Съветът е, бе изненадан, което е разбираемо, но тази изненада вече е в миналото, защото е в проекта вече на Европейската комисия. Е, предишния път трябваше да се борим за това, така че трябва да е ясно на всички в съвета, че този въпрос отново ще бъде повдигнат е, на масата на преговори. Имаме много повече аргументи сега, за да се използва този член 15 алинея 3. Госпожо Греслер, пенсионния фонд бихме искали всички институции да направят един общ фонд за всички свои служители. Един общ фонд с професионални управители на такъв един пенсионен фонд. Очевидно е, че сумата, която се удържа, не трябва да отиде в общия бюджет, а да отива в този фонд, който се удържа ежемесечно от заплатите. След това, ако Брексит приключи без споразумение. Ако напуснат през октомври, то тогава няма риск за 2019 година 1 милиард ще е дупката, пък та, такава, такав, такава една дупка може да се покрие. А ако си тръгнат през октомври без споразумение, имаме правното становище, че ще бъдат задължени да участват, но няма съд, на който да ги дадем. Не може да ги накараме да плащат. Така че ще трябва да свържем това с вносо-износните ни споразумения и други споразумения с тях. Тоест, няма, ще кажем, няма да има преговори за бъдеще, ако те не покрият тези плащания. Но тъй като не искаме данни, ще кажем, че от 2020 година преди помирението да запазим една сума от около 12 милиарда – но има едно решение 50 на 50. Ако в бюджетната рамка за едната година, ако от самото начало кажем, че този недостиг на нетни плащания отива от 12 на 40, половината от това може да бъде покрито с по-високи вноски. И ако това се приеме от съвета, и от парламента и да помогне, ще помогне с недостига 2020 година. Така че предлагам 6 милиарда с по-големи плащания и 6 милиарда спестявания по намаляването на разходите по различните програми. Ще видим. Не, не всякъде може да има намаляване. Някои плащания няма как да бъдат свити. Преките плащания в земеделието, те също не могат да бъдат променени. Това чисто правно е, не, не, не може да бъде поместено в научно-изследователските програми. Също не може да се урежат плащанията. Така че трябва да видим в кои програми би могло да има намаления и съкръщения. Благодаря ви за приятелския обмен. За мен бе удоволствие да работя с вас. Благодаря ви. И така в заключение госпожа Холмайер е наш общ докладчик. Съвсем накратко ще си изкажа. Благодаря ви, господин комисар. Очаквам идните месеци да продължим да работим заедно. Надявам се да постигнем максималното. Може да успеем, независимо от всичко, да минем през още едни помирителни заседания. Десет години съм тук и все още има у мен надежда. Благодаря ви за отличното сътрудничество с нас. Наистина бяхте комисар който гледаше много сериозно на Европейския парламент. И е отлично, че работите така с нас. Има държави членки в съвета, които биха искали да се намали влиянието на Европейския парламент. Но мисля, че Европейският парламент е много важна част от един устойчив е, Европейски съюз. Благодаря на вас, господин комисар, за това, че вярвате в същото. Често бяхте при нас. Се надявам през едните месеци това да продължи. Искам да благодаря на председателя на нашата комисия, който изключително много ни помогна. Аз съм докладчик, така че аз съм последна, която се изказва и ще благодаря на всички. Благодаря ти, Жан, защото мисля, че ти наистина а, свърши изключителна работа като председател на нашата комисия. Представляваше всички ни отлично и мисля, че говоря от името на всички колеги, казвайки благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти, скъпа Моника. Имаме край на една, един мандат и начало на друг. Е, моето послание към вас е последното, което ще отправя, господин комисар. Ми позволите, скъпи Гюнтер, Гюнтер Отингер, скъпи колеги, дами и господа. Стигнахме в края на този мандат, който започна през 2014 година. През, по време на 5 години бях председател на комисията по бюджет преди да се отегли от Европейския парламент. Искам да изразя своята благодарност. Бих искал също да споделя с вас едно лично послание и да кажа нещо на онези от вас, които ще продължат да изпълняват своите задължения в тази комисия. И тук се обръщам към онези, които са преизбрани, към онези, които са избрани за първи път които разбира се искам да поздравя. Трябва да кажа, че пред вас има два документа, които са много интересни. Първо един доклад за дейността на тези пет години, подготвен от нашия секретариат и също така една оценка на програмите, направена от службите на Европейската комисия. Първо искам да благодаря обаче на нашия комисар господин Отингер и на неговите предшественици. До Миник беше а, първо свой, а, беше комисар, след това госпожа Георгиева, която стана е, директор на е, Световната банка и след това вие. Благодаря на вас сега за това, че бяхте тук, че бяхте смел, че ни слушахте, че имахте волята да дадете на Европа един бюджет, който на, работи за бъдещето. Последните две години и половина вие говорихте изключително често, двойно пъти повече, документи изключително ясни за следващата му годишна финансова рамка отвъд това, че вие сте отличен човек. Искам да благодаря не само на вас, но и на всички директори и служители от дирекцията по бюджет на комисията, както и на вашите сътрудници. Благодаря на всички вас, колеги, всички координатори, членове, заместник членове и така нататък. Това гарантира качеството на нашата работа както и истинска добавена стойност в един климат на взаимно разбиране и смятам, че всички имаме приятелски чувства. Благодаря на съветниците на политическите групи, на нашите е, сътрудници. Те е, показаха, че работят активно и също така изключително се гордея с нашата администрация, Моника Штрасер, която е директор на економическия сектор, както и всички членове на секретарията на нашата комисия. Моника Штрасер, след това Фабия Джонс, след това Елиза Дафара всички бяха председатели, наистина работиха отлично, бяха лоялни, бяха винаги на разположение, изключително изобретателни и е, посветеност на Европейската държавна служба. Аз с гордост работех с вас, всички ви, с всеки един от вас по-отделно. Моето лично послание е, е вдъхновено от две така, съжаления, които изпитвам. Първо, общественото мнение като че ли не се заинтригува много от нашата работа, особено що се отнася до големината на бюджета и неговия формат. Когато човек избира да се занимава с бюджета, той избира да се занимава с действителността и действителността не е винаги отговаря на нашите мечти. В комисията по бюджет приехме една форма на отрицание политическо, т.е. 5 години Казахме не на това да останем в ръцете на съвета. Като че ли край беше предизвестен. Комисията излиза своите предложения, както ще го направи. Съветът е, също началото на юли обаче подходи технократически и а, е, чисто политически, който не взема предвид, а, е, че не трябва да се оставя нищо и бюджетът да бъде 1% от БВП на Европейски съюз. Държавите членки не се научиха да работят заедно, а И така, Европейския парламент по препоръка на нашата комисия се занима с този бюджет, защото Съветът често намали кредита, кредитите за много програми. Ние подходихме ентусиазирано, гласувахме в пленарната зала. Веднага след това започна процедурата по помирение и тристранни срещи. Е, всички тръгнахме голямо желание. Е, и мисля, че в програмите за младите, за тяхната заетост, Еразъм Плюс, но имаше и заплаха, че в крайна сметка може да се стигне с Европа до някои резултати, които да ни харесват. И така, че съжалявам, че няма а, да успеем по време на помирителната процедура. Според мен, съветът ще започне да ни уважава, когато парламента започне да дава отпор. Положени бяха усилия, на първо място да се ограничим до един-два приоритета, които да бъдат общи с общественото мнение и от друга страна политическата воля, която се споделя от двете големи групи, е НП и социалистите и демократите. Тук имам известни съжаления. Формата на бюджета, бюджетната галактика, както знаете, Обикновено тя почива на принципа на единността на бюджета, но този бюджет е малък, а, то е 1,3 доста е скромен и затова няма как тук да има една амбиция Европа да стане световна сила. И, например, на същото ниво като Китай, като Русия, като САЩ, като Индия, наистина световна сила, която да може да гледа с високо вдигнато чело големите мултинационални фирми в дигиталната сфера. Става въпрос само за увеличаване на бюджета. Ние трябва да увеличим също и разходите в Европа, но те не са много ефикасни и ефективни на национално ниво. И ние бюджет би трябвало ясно да го запише. Трябва да каже какво са общите ни ценности и проекти Съдокладчиците ни за следващата МФР работиха много активно, работиха по собствените природоисточници, като че ли се пропусна една възможност да се каже на обществеността какво се случва, за да се говори повече за бъдещето на Европа. Но това в крайна сметка е грешка или пропуск, за който и аз отговарям. И в заключение – е, за всеки един от вас има едно пожелание. Пожелание да бъдете удовлетворени, да бъдете щастливи а, и в личния живот, успешни в работата си. Европа а, да намери своето изражение и Европейския парламент да бъде основното действащо лице в този съюз. Бюджетът всъщност изразява общата ни воля да действаме и неговите размери като че ли са малко по-скромни, Честно казвам, господин комисар, скъпи колеги, този бюджет не рискува да бъде намален и възможностите за движение напред са огромни. Благодаря. Благодаря, че ми дадете възможност да бъда председател на нашата комисия в едни а, условия, които бяха много стимулиращи за духа и така изтощаващи за човешкото тяло. Моята мечта за Европа е такава. Мечта е за Европа, за Европейския съюз и за всеки един от, всяка една от държавите членки. Благодаря, скъпи колеги. Yeah. <laughs> Merci. Nous allons donc avoir une conférence de presse pendant cela. Следва пресконференция. Не се разбягвайте. Има и коктейл, който следва. Този коктейл ще има пет бутилки червено вино, отлично вино от района на комисара Отингер. Комисарят наистина смята, че е in vino veritas.